Bonjour, chers collègues, on peut commencer déjà? Добър ден, колеги. Нека да започнем. Vous avez vu déjà... Вече сте видели, предполагам, дневният ред. Имате ли някакви допълнения, коментари? Не виждам. Ако нямате възражения, нека да приемем дневният ред в вида, в който го имате. Ако има други предложения, моля да ми ги кажете сега. Видели сте сигурно и а, одобрението на протокол на заданието от 23 април 2013. Някакви възражения? Не виждам. Добре, сега съобщение на председателя госпожа Роберта Мецорес, ако правилно произнасям, се присъедини към комисията Крим от името на групата НП като титуляр. Тя не е тук в момента. Както вече сте получили уведомлението, няма да има заседание на координаторите, защото няма никакви спешни решения за вземане за да се сформира такова заседание. Но, по искане на колегата Яколино, едно заседание на докладчика, заедно с а, докладчиците, ще се състои тук от 5.30, т.е. след нашето заседание. Моля, отбележете си, че е, това заседание ще бъде уебстримвано. Сега можем да започнем с дискусията в рамките на първия кластър, а именно господин Дав. Не, това е господин Нютон Дън. Съвсем накратко, радвам се, че вие сте председател, но има, има ли някакви новини от другия председател? Болен ли е? закъснява ли, но аз се радвам все пак, че вие сте председател. Просто се питам какво става с другия председател. За съжаление, госпожа Алфано каза, че няма да може да дойде и затова ми помоли да я замести. Не знам по какви причини отсъства. Сега можем ли да започнем? в рамките на дискусията по първия кластър, а именно подхода на комисията спрямо организираната престъпност, корупцията и прането на пари, засягащ вътрешния пазар, основният реч ще бъде произнесена от Мишел Барние, който е комисар по вътрешния пазар и услугите. Скъпи колеги, предлагам ви да организираме дебата последния начин – ще има първо една презентация 30-минутна на господин Барние. След това първи кръг въпроси от депутатите, които са поискали думата. Приоритет за докладчика и за координаторите на политическите групи. Нека всеки да се ограничи до 3 минути в изказването. След това ще слушаме отговорите на господин Барние. И ако остане достатъчно време, ще има втори кръг въпроси от другите депутати, които са поискали думата. И в заключение ще имаме отговори на комисаря Барние. Съгласни ли сте така? Имате думата. Bonjour. Добър ден на всички вас. Благодаря за поканата, госпожо председател, и за вашия пример. Искам да приветствам докладчика ви, господин Яколино, с когото работим по различни теми. Много съм щастлив, а, макар че знам, че това изслушване беше планирано от месеци. Много съм щастлив, повтарям, че съм сред вас днес и имам възможността като в качеството си на комисар, който отговаря и за финансовото регулиране, да засегна този изключително важен въпрос, свързан с вътрешния пазар – а именно измамите и укриването на данъци, които пречат за нормалното функциониране на вътрешния пазар. Знам, че вашата комисия има много широк мандат. Не знам дали са ви раздали двата документа, които съм подготвил, които показват всички инициативи, които сме предприели от 3 години насам за финансово регулиране и регулиране на вътрешния пазар. Запознах се, между другото, и с темите, по които работи вашата комисия. И виждам, че вие също сте се ангажирали с тези теми. Искам да се спра на редица аспекти от моята дейност, които са сходни с вашите. На първо място борбата с данъчните измами и откриването на данъци, по която работя с моя приятел Алгирда Шемета. Дебатът не е нов на срещата на Г-20 в Лондон през 2009 година беше предложена амбициозна програма за борба против е, данъчните убежища и по-общо укриването на данъци. Е, последните събития показаха обаче, че това явление продължава да присъства на много места в Европа, е, създавайки реални трудности за публичните финанси и подронвайки доверието на гражданите в единния пазар и в пазарната финансова економика. Европейския съюз губи около 1000 милиарда евро приходи годишно поради данъчните измами и укриването на данъци. 6 пъти колкото годишния бюджет на Съюза. Знаете, че тази тема по инициативата на редица държави членки и на комисията бе в центъра на дискусиите миналата седмица в Европейския съвет и аз съм убеден, че непрекъснато трябва да изваждаме тази тема на преден план и да поддържаме политическата воля, за да може държавите членки, Европейския парламент и комисията да постигнат реален напредък – вземайки конкретни мерки. Затова искам да приветствам работата на Европейския парламент и особено докладите на госпожа Клева и господа Гал Пелч, приети на последното пленарно заседание. Знам също така, че вие водите ежедневен диалог с моя колега Шемета няма да се спирам на въпросите, които са от неговите правомощи, от неговия портфел. Бих искал обаче да подчертая една област, която възнамеряваме бързо да предприемем де- действия след заключението от Европейския съвет от миналата седмица. Ще помислим как бихме могли да включим нови задължения за прозрачност по отношение на платените от големите предприятия или групировки данъци. Вече заедно направихме нещо подобно за банките по отношение на капитала и си, няма да забравя активната роля на е, евродепутатите. Правилата за прозрачност за банките ще се прилагат за капитала ще се прилагат от 2014 година. Сега трябва и предприятията. И то не само тези, които е, излизат е, под светлината на прожекторите, като Google, Amazon, всички останали да трябва да обявяват редовно какви данъци плащат, на къде ги плащат и на кого. Това е ключ към увеличаване на отговорността и условия за борба срещу данъчните измами и укриването на данъци. Дами и господа, не трябва да забравяме, че измамите не са само в областта на данъците. Те засягат всички економически сектори. Затова още през 2011 година във връзка с програмата за растеж, Европейската комисия предложи редица инициативи за запазване на честността, коректността на единния пазар и за борба срещу всякакви форми на престъпност. Една от основните инициативи беше борба за, срещу изпирането на пари. Пари от престъпления, според службата на ООН за наркотиците и престъпността, всяка година около 2000 милиарда евро постъпват е, като доходи от престъпна дейност, от които 1500 милиарда се изпират. Виждате, че тези цифри са огромни, задачата ще бъде изключително тушна, но, е, трудна, но затова е крайно необходимо да се предприемат де- действия. И много се радвам, че този въпрос беше поставен на масата миналата седмица на а, срещата на държавните и правителствените ръководители, които явно си осъзнават мащаба на явлението. Освен това, доклада на господин Яколино, който вие приехте, и е, предстоящото приемане на доклада на госпожа, госпожа Сърджентини също с, е, е, разглеждат нашето предложение за преразглеждане на директивата против изпиране на пари, приета през февраж миналата година. Като беше казано на Европейския съвет, трябва работата по тази директива да приключи до края на тази година. Ако и вие сте съгласни това да стане. Международните стандарти бяха променени преди малко над година и а, вече се, те стават задължителни в целия Европейски съюз. Позволете ми сега да припомня основните цели на реформата. Първо искаме да попълним правните пропуски в нашата система, като разширим приложното поле към нови професии, нови сектори, а именно казартните игри – които, от които идват 76 милиарда евро приходи на 15% годишно от хазартни игри средно за Европейския съюз като цяло. Една доста, е, доста доходоносна дейност за престъпните среди. Сега, в момент на бюджетни съкръщения, смятам, че е още по-необходимо да се наблегне на е, е, усилията против изпирането на пари от данъчни престъпления. Втора цел. Искаме да основем нашия подход повече върху оценката на конкретните рискове. Да въведем една допълнителна блителност е, рискове, които варират в различните страни и в различните предприятия. Доброто разбиране на тези рискове и приспособяването на мерките и процедурите за предотвратяване ще позволи да се съсредоточат необходимите ресурси за по-ефикасна борба с тези престъпления. Трето, ще засилим прозрачността за реалните бенефициенти на едно предприятие или тръст точната, редовно актуализирана информация за бенефициентите е основен елемент, който ще позволи ще попречи на престъпните среди да прикриват истинската си идентичност. И тук искам да припомня, че нашето предложение отива по-далеч от групата за финансово действие ГАФИ. Ние искаме от предприятия да предоставят информацията на всички институции, обхванати от директивата, както и всички компетентни органи. Става въпрос за информацията за реалните бенефициенти. Четвърто, засилваме борбата срещу корупцията, като увеличаваме нашата бдителност по отношение на всички е, е, личности, които имат важна политическа функция в държава членка, трета страна или международна организация. Пето, доизясняваме понякога много сложното взаимодействие между високите изисквания на борбата срещу финансовите престъпления и високите изисквания, на които и тук в парламента и ние е, държите много, защитата на личните данни на европейските граждани. И накрая, шесто, предлагаме да се засили степента на санкциониране и да се гарантира на е, уеднаквяване на санкциите, за да може престъпниците да не се ползват от различията на е, вътрешния пазар. Е, всички тези е, аспекти, които изброих, са част от е, превентивния подход в борбата срещу финансовите е, престъпления. Този подход ще се комбинира с един подход на наказване, по който работи колегата ми Сесилия Малстрам, а именно да, усилия да се криминализира изпирането на пари и да се хармонизира дефиницията, като се включи в нея и само изпирането. Едно скоро ще бъде е, представено и съответното законодателно предложение. В по-широк план е, ще кажа, че от 3 години започнахме осъществяването на много амбициозна програма за финансово регулиране. Раздадах ви Таблиците, които актуализирам всеки месец, 22 законодателни акта за финансово регулиране през последните е, три години, обхващаше 27-те, скоро 28 европейски държави членки, страните от еврозоната, Банковия съюз, състоянието до момента, мерки, които вече са одобрени, други, които в момента се обсъждат и още няколко нови предложения, които очакваме. Целта е финансовият сектор да стане по-прозрачен, по-сигурен, да носи по-голяма отговорност и да има по-висок морал. Всички инициативи, пряко или непряко, целят да гарантират стабилност и честност на финансовия пазар – а някои в частност целят борба с данъчните измами. През юли 2012 година нашата комисия прие две предложения, разширяващи и приложното поле на регламента и директивата за злоупотреби с пазара. Тези текстове позволяват дискусията е доста напредна, да се създаде една система от административни и наказателни санкции, пропорционал, които да действат разобеждаващо. И освен това, освен тези санкции, предвидени по регламента, наказателните санкции да бъдат синхронизирани между държавите членки, така че те да могат да прилагат тези санкции по, съгласно националното законодателство и надявам се, че а, бихме могли добре, бързо да постигнем споразумение по ирландско председателство по тази директива. Тези текстове а, подчертават най-вече на нашия капацитет на бързо действие. Нека да не забравяме, че а, скоростта на действие на пазара е много по-висока, отколкото скоростта на нашата демокрация. Видяхте какво стана с скандала с Лайбор или Либор индекса. Трябваше да отреагираме много бързо и а, трябваше да покрием случаите, които не бяха покрити от настоящото ни законодателство, свързани с манипулациите на индексите нещо, което е ясно забранено вече в директивата за злоупотребите с пазара. Всички тези злоупотреби, без значение дали става въпрос за лайбор или за пазарите на, на петрол и на природен газ, трябва да бъдат наказани, когато а, се прилагат на практика нашите закони. Но не става само а, но въпрос да наказваме трябва също да работим по-добре по наблюдението и по управлението на индексите, когато те се използват. Именно за това ще представя пред колегиума на комисарите това лято едно законодателно предложение относно референтните индекси. Ще вземем предвид различните консултации, които са осъществени през ноември и в рамките на текстовете, законодателните ни текстове за злопотреба с пазарите, ще изградим по-добра система за управление, една методология за управление на индексите, а също и управление на конфликтите, за да има истинско доверие в тези индекси и също една рамка за наблюдение на индексите. Разбира се, ще следя много внимателно тези принципи и законодателства да бъдат синхронизирани с международните подобни ЮСКО, като разбира се, ние ще можем дори да отидем и по-далеч от системата предлагана от ЮСКО. Дами и господа депутати, госпожо председател, виждате, че определено сме взели решителни стъпки. Текстовете вече са озрели, така да се каже, и скоро ще бъдат и оперативни. Но престъпността, финансовата престъпност може да има много форми, включително и корупцията. Корупцията, която е бич за а, доверието на потребителите. Последствията са невероятни. Борбата с корупция е основно условие за достоверността при нашите действия. И тук смятам, че допълнителните ни усилия ще намалят риска от корупция – Има доста текстове, които са предложени както пред парламента, така и в съвета. И първият от тях е текста свързан с обществените пазари. Както знаете, обществените власти харчат всяка година около 19% от БВП за а, обществени поръчки. Казвам 19% било то поръчки свързани с услуги или с обществени блага и е, и, други строежи. Това, разбира се, са огромни суми, които а, предизвикват а, много желания, страсти, така да ги наречем, и може да доведат до корупция. Така че ние ще трябва да се опитаме да довършим реформата на обществените поръчки, започната през 2011. Новата директива за концесиите, както и новата директива за обществените поръчки, вече са в, се разглеждат в рамките на трилога между парламента, комисията и съвета и се надявам, че скоро ще бъдат приети, за да позволят оздравяване на цялата процедура относно обществените поръчки и в тази рамка, в този контекст, ние предложихме дефиниция за конфликт на интереси, за да могат държавите членки да а, кажат ясно на възлагащите органи при обществените поръчки кога има риск от такъв конфликт. Предвидени са мерки за изключване от процедурата, а също и, а, и по сегашните разпоредби има а, такива мерки, например при случаи на корупция, пране на пари и така нататък, но тук ще се добавят и изключване на економически субекти, които са се опитали или повторно са се опитали да окажат влияние на вземането на решение, които са дали погрешни информации а, или пък са се опитали да получат под доверителна информация, за да, се, за да получат предимство пред другите конкуренти. Ето това е, което мога да ви кажа за директивата за обществени поръчки и за концесиите, за да можем да подобрим прозрачността, равенството на шансовете и е, да се борим с дискриминацията при подобни концесии и риска с корупция. Искам също така да благодаря на двамата докладчици, господин Тарабел и господин Жеф, за текстовете е, и за подобряването им. Освен обществените поръчки, дами и господа, имаме нужда от по-голяма прозрачност при дейностите на нашите предприятия. Искаме по-голяма такава прозрачност и да се намали по този начин риска от корупция, особено в сектори, които по принцип преди бяха доста непрозрачни и не обичат да са прозрачни. Именно затова има нова директива за отчетността, която ще наложи прозрачността на а, добивните индустрии, както и горската индустрия. И това, тази директива се добавя към директивата за прозрачността. Текстовете, свързани с добивните и горски промишлености, се говор... там в тях се говори непрекъснато за докладване на годишния поток страна по страна и проект по проект. Тоест, кой какво плаща, на кого и в коя държава. Това ще засегне всички предприятия, котирани на борсата, с над 250 работещи, не само в Европейския съюз и не само тези, тези предприятия, но и всички, които са регистрирани. Така ще постигнем, надявам се, споразумение на, на бъдещите ни действия. Вече имаме едно първоначално споразумение от трилога 9 април с госпожа Макарти и с господин Лене. И се надявам, че е, ще имаме официално приемане през следващите седмици. Също така искам да кажа, че Генерална дирекция търговия, която е под ръководство на комисаря Карл Дегухт, започна, стартира една публична консултация, където, по тема, в която също има нужда от повече прозрачност и проследяемост, а именно а, така наречените конфликтни минерали. Там се налага а, нуждата от ясна отчетност на вносителите на тези минерали – и това, разбира се, може да се отрази за бъдеще и върху директивата за прозрачността и за отчетността. Става въпрос за проследимостта на тези минерали, за да не стане така, че да внася минерали, които произхождат от области на военни конфликти. Искам също така да спомена и други две области, които са в моя ресор. И има също опити за измами, а именно интелектуалната собственост и а, хазартните игри онлайн. Относно интелектуалната собственост, още от началото на моя мандат изградих това, което би го нарекал по-интегрирана инфраструктура, която изградих е, заедно с колегите, именно да имаме една стратегия за защита, за опазване на интелектуалната собственост и за да сме конкурентно способни. Създателите и предприятията трябва да могат да печелят повече от е, инвестициите си и това е свързано и с притежателите на интелектуалната собственост. Що се отнася до процедурата, на гражданската процедура, която ще им бъде предоставена. В момента текат консултации и ще ви представим малко по-късно тази година резултата. Тук не става въпрос да се изграждат съдебни процедури, въпреки че те също трябва да бъдат достъпни и адаптирани. Но нека да се запитаме първо, наистина ли е, това е най-достъпният и ефективен метод за решаване на конфликта, особено за малките и средни предприятия. Мисля, че трябва да се даде най-вече приоритет на а, спазването на съществуващия закон и ефективното му спазване. И тук също трябва да се променят доста неща. Приехме амбициозни реформи относно защитата на марките, на търговските марки в Европа. И а, трябва да продължим борбата с фалшифицираните стоки, дори тези, които са просто транзитно минаващи. И позицията на комисията е Европа не приема и не трябва да приема да се превърне в хъб и е, разпределител едва ли не на е, фалшивите продукти и трябва да се позволи възможността за изимане, за, за конфискуване на фалшиви стоки, които са дори транзитно минаващи през Европа. Тук, е, е, разбира се, работим заедно с е, комисаря, с госпожа Викстром, извинете, защото тези стоки унищожават стотици работни места в Европа и освен това са заплаха понякога и за здравето на нашите граждане. Има и друга страна, не бива да забравяме научно-развойната дейност. Понякога не инвестираме достатъчно и предлагаме малко по-късно тази година да а, лансираме друга инициатива, която да допълни инструментариума за защита на научно-развойната дейност и иновациите. И още нещо, което е постоянен приоритет, е именно насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни, за да се борим по-ефективно с контрабандата. Дами и господа депутати, Радвам се и за създаването на този протокол, за... който беше подкрепен от 33 предприятия за продажбата онлайн на различни стоки и за борбата и там с фалшивите стоки. Много интернет форуми отказаха вече такива стоки, да продават такива стоки. И ще трябва да винаги да се сътрудничим и да работим така с преговори. Що се отнася до спазването на интелектуалната собственост и правата на създателите, трябва да накажем много строго тези, които а, ощетяват работата на другите и да накажем тези, които печелят незаконно. За тази цел имаме нужда да се свържем и с други посредници, за които могат да ни помогнат за борбата. Например, медиите, както и услугите за плащане онлайн. И още една мисия на обсерваторията за наблюдение на а, интелектуалната собственост и а, агенцията в Аликанте. Трябва да използваме всички инструменти, за да се за да видим какви са ни практиките за борба с а, нарушаване на интелектуалната собственост и да лансираме и информационни кампании към широката общественост, най-вече младите, които биха могли да помогнат много. Трябва също така да обясним какви са загубите от тези контрабандни продукти. И в заключение, нека да кажа няколко думи относно хазартните игри и спорта онлайн. и тук. Но имаше скандали, които показаха, че имаме нужда от повече прозрачност и повече правна сигурност в тези дейности. Това а, въжи както за потребителите, така и за тези, които предоставят услугите. Именно за това на 23 октомври а, комисията представи план за действие за а, игрите онлайн, включващ пет основни приоритетни области. А, а именно синхронизира националните законодателства с, с европейското законодателство, подсилване на административното сътрудничество и подсилване на ефективността им, защита на потребителите и най-вече на младите при както и на другите уязвими групи, най-вече относно пристрастяването, превенция на а, измамите и на борба, и на също борба с прането на пари и а, защита на целия спорт, най-вече срещу ам, оговорени матчове. И комисията ИМКО и докладчика, а, заедно с докладчика Кръцман, работят заедно с нас в тази насока. И има а, един вариант за четвърта директива за, за борба с прането на пари. И тези мерки ще бъдат включени там. Ще се борим също така с оговарянето на мачовете. Нещо, което се случва все по-често най-вече в страни извън Европейския съюз с слаба регламентация в това отношение, но и при нас. Ето това са основните елементи. Комисията участва също така активно и в преговорите за Конвенция на съвета на Европа с, срещу манипулация на спортните резултати. И разбира се, това е подкрепено и от Международния и е, Олимпийски комитет. И в този контекст искам да благодаря на колегата Василио за стартирането на един пилотен проект за цялата тази международна, цялото това международно сътрудничество за борба с оговорените матчове. И комисията ще публикува един доклад през 2014 за тези мерки. Може би бях доста дълъг, но исках да говоря по всички тези теми и с, с вас, дами и господа, смятам, че можем да подобрим нещата по всички тези фронтове. Прането на пари, корупцията, пиратството и, и така нататък. Всичко това са проблемни области за общия пазар и трябва да се борим срещу тях, за да възстановим доверието на нашите потребители. И още веднъж казвам пред вас, напълно съм решен да а, постигна до края на моя мандат напредък по тези действия, за които говорих и а, смятам, че вашата подкрепа е много важна. Благодаря. Благодаря много, господин комисар. Колеги, сега ви давам възможност да задавате въпроси. Първо давам думата на господин Николино, нашия докладчик. Грация, сеньора. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Бърние, нашия комисар. Той съвсем ясно обрисува големите стъпки напред, които бяха извършени по време на неговия мандат Става дума за борба с измамите, с фалшифицирането, с прането на пари и с борбата с данъчните обежища. Комисарът Бърние говори много за интегритета, за прозрачността, за стабилността на пазарите. Това са конкретни цели, като той измерва по тях своята работа. Същото се отнася и за Европейския парламент. Миналата седмица ние работихме, гласувахме по тази тема, пък в съвета миналата седмица бяха заложени цели, които да постигнем заедно. Отбелязах си тази инициатива. Много добре знам как Г8, Г20, ОСС работят конкретно за премахването на банковата тайна. Много често това е една пълна непрозрачност, която подпомага прането в някои обстоятелства. Знаем, господин Берния, колко е важно да има споразумение за сътрудничество с трети страни. Затова обаче Европа трябва да е готова, трябва да е подготвена. Трябва да подобри своите споразумения с Лихтенштайн, с Андора, с Сан Марино, с Швейцария. Защото иначе с трети държави ще бъде много по-трудно да се направят споразумения за сътрудничество в тази сфера. Фискалната дисциплина трябва да бъде еднаква във всички държави членки към всички търговски дружества. Това е друга конкретна цел, която посочи господин комисаря. Аз искам да задам няколко въпроса на комисаря. Също така искам да благодаря за това, че споменахте и държавните поръчки, както и случаите за изключване на търговски дружества, срещу които има а, осъдителна присъда за корупция, за пране на пари, за организирана престъпност. Това са транснационални престъпни състави, които изискват тясно сътрудничество, съдебно сътрудничество, полицейско сътрудничество между държавите членки. Говорихте също така за а, автопрането на пари, т.е. фирмата изпира сама парите си а, и възможността това да бъде включено също. Говорихме за проследимостта на минералите, защитата на ПИС. За това трябва да спомена и хазарта и всички тези подправени мачове или уредени мачове. Аз тук малко ще отворя една скоба и трябва да кажа, че ще се срещна с посланика на Сингапур. И там се намират голяма част от тези дружества, които се занимават с такъв тип залагания на мачове е, международен план. Споделяне на информацията. Това е нещо изключително важно. Трябва да се споделя информацията, за да може плана за действие за борба срещу всички тези престъпления, това са и финансови, и данъчни престъпления, разбира се, да, е, той да може да бъде реализиран до 2020 година Става дума за 50% от постъпленията, които сега отиват в незаконната сивата економика. Очакваме да разберем и каква ще е новата директива за спестяванията, която ще бъде изключително важна при този обмен на информация, за който говорихме. Обедени сме, че и това ще бъде последното, което ще кажа. Преминаването в съвета на този текст е важно. Важно е да продължи работата на Европейския съюз върху е, премахването на вредните фискални процедури и мерки, казва го самия съвет. Ето това е директивата, която ще дирек... Е, гарантира хомогенна фискална дисциплина, която пък ще доведе до един прозрачен единен пазар, стабилен пазар – където всички наши потребители, 500 милиона, ще могат да намерят своето място. Благодаря. Мерси, мусия Колина, мадам Матиос. Благодаря на господин Яколино, госпожа Матия, координатор на групата. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви благодаря, господин комисар, за това, за този е, ангажимент е, да гарантирате честността на вътрешния пазар. Ние в нашата комисия сме особено е, впечатлени от всички мерки, които сте взели, защото си даваме сметка, че един почтен, коректен пазар е важен не само от економическа, но, от, е, но и от правна гледна точка и по този начин допринася и за сигурността на европейските граждани. Така че можем само да ви поощрим да продължите напред за контрол на финансовите инструменти, за надзор, борба срещу данъчните измами, укриването на данъци, спирането на пари и за сенчестите финанси. Да, знаем, че е, е много трудно да се намери баланса, за да може да се поощри една здравата финансова практика, да честност в финансите, без това да наруши е, дейността на банките или да ги затрудни. Затова приветстваме преразглеждането на директивата против изпирането на пари, което ще засили отговорността на юристите и на счетоводителите, и ще е, въведе наказателни санкции. А, и искам да ви уверя в нашата подкрепа за тази реформа. А, беше ни необходим този политически а, е, стимул, е, който вие зададахте. А, ние се нуждаехме от това и затова искам да ви поздравя отново за вашето упорство и вашата визия. Знам, че вие сте за въвеждането на европейска дефиниция на данъчните убежища и изграждането на черен списък. Смятате ли, че можем реалистично да постигнем тази цел до края на мандата или все още се сблъсквате с съпротива от страна на някои държави членки и можете ли да споделите това с нас? Смятате ли освен това, че е уместно да се изтеглят банкнотите от 500 евро. Тук в нашата комисия се водиха оживени дискусии в присъствието на служители от Европол. Знаем, че престъпниците използват много банкнотите от 500 евро, за да укриват своите доходи, своите приходи. Вероятно имате ваш, своя идея по тази тема. И смятате ли, че може на европейско равнище да се въведе инструмент за регулиране, какъвто беше въведен в Съединените щати, който задължава за обмен на информация по банки на европейски граждани извън Европейския съюз? Благодаря ви. Благодаря, госпожо Матио, госпожа Вайлер. Ja, Herr Kommissar, Господин комисар, уважаеми колеги, малко по-кратка ще бъда в своето изказване. Защо? Защото съм съгласна с всичко казано от вас, господин комисар, както и от преждеговорившите. Смятам, че можем само да се радваме, че във всички държави членки обществеността е запозната не само в Германия и Франция. Гражданите знаят, че говорим за укриване на данъци, знаят, че говорим за измами, както и за запознати с явлението корупция. Много ви моля, продължавайте да се занимавате с този широк спектър от закони и директиви, които или са вече въведени, или се подготвят, защото това е една тема, която върви хоризонтално през много други. Почти всяка комисия в Европейския парламент, пък и всеки един от комисарите в своята работа се среща с тази тематика. Искам да направя няколко кратки коментара по една тема, която е специална за мен и тя е пряко свързана с единния пазар. Нека да говоря за хазарта е, и за митниците, защото имаме нов митнически кодекс. Не знам дали това е свършено, но всяка една директива трябва да бъде проверявана, за да се види как тя може да се бори срещу корупцията. Т.е. да се направи така, че всички мерки в Митническия кодекс, например, вече са активирани, за да може още по-трудно да се извършват измами. Каквито идеи. Е измами с ДДС или измами в областта на държавните или обществените поръчки. Е, не във всички държави има еднакво ниво на корупция, разбира се, но тези нови закони, които обсъждаме сега, както знаете, господин комисар, пар... ви подкрепят и парламент, и вие е, работим, за да подобрим правилата, регламентите, за да избягваме подкупите, да се борим с корупцията. Е, мисля, че с комисията работим добре. Съветът като че ли предпочита по-меко законодателство, но ние с вас сме на една вълна. Мога да цитирам и малко цифри, които биха иллюстрирали какво се случва с обществените поръчки и измамите сред тях. Казахте, че не всички искат да има прозрачност, както ние бихме искали. Понякога участието на Европа не се радва на голяма топлота от страна на държавите членки, особено когато става дума за отбрана. Най-вече. Може ли да кажете нещо по този въпрос? Защото част от е, големите корупционни случаи е, често са в държавните поръчки и в е, областта на отбраната, когато се закупуват продукти за тази сфера. Още нещо. Можем да действаме, разбира се, превентивно, но е важно и да прилагаме приетото законодателство. И накрая, както знаете, Нашата комисия е за това да има европейски прокурор. Не за всички престъпни състави, разбира се, но за общностни, международни такива. И ако искаме това да стане факт, едва ли, разбира се, ще можем да го направим преди края на настоящия мандат на парламента, защото има доста мерки, които трябва да се предприемат, трябва да се извършат консултации, оценка на въздействието и така нататък. Но не може ли да започнем вече поне с тези подготвителни действия, така че веднага след изборите идната година през юни да можем да работим заедно с комисията, за да излезем с такова предложение. Знам, отново казвам, че това отнема време, поне година, година и половина ще отиде преди да се излезе с а, такава директива и за това исках да попитам, не може ли да го обсъдите това с останалите комисари, за да се види дали не може да се започне сега? Мадам Вайлер. Благодаря, госпожо Вайлер. А сега господин Нютан Дан. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви, че сте днес тук. Спомням си с голямо удоволствие как ние двамата участвахме в една изложба за фалшификациите. Беше по време на предишния мандат. Хубаво е, че продължаваме да се борим на този фронт. Колегата Матьо попита за политическата воля сред лидерите, националните лидери – аз предполагам, че ще кажете всички са за, защото сте задължен да го кажете. Но както знаете, ще видим дали наистина а, имат такава воля, ако излезе такова законодателство. Всички винаги ще кажат, че са против престъпността, искат да се борят срещу корупцията. Ако кажете противното, ще бъде голяма изненада. Но, според мен, според мен, ключа към това да се предприемат действия от националните лидери, а не само да говорят празни думи, е общественото мнение. Ако можем да убедим общественото мнение, голяма част от хората са безработни, чисто и просто защото позволяваме тази огромна престъпност да се шири, хората ще кажат, а, искаме действия, ако нещата стоят така. Така че трябва да действаме по общественото мнение много впечатляващо в началото. Казахте хиляда милиарда се губят а, а, годишно. И хората, според мен, ще бъдат шокирани от такава цифра. Имате ли разбивка на различните аспекти, които да са тези хиляда милиарда, а, да ни кажете какво е? Така че, ако аз говоря някъде и някой ме попита какво означават тези а, цифри, а, да мога да им обясня. А, за какви цифри става дума. Вторият ми въпрос е по-различен. Говорите за конфискация на фалшификати. Да, разбира се, трябва да го направим. Една малка делегация от нашата комисия преди 2-3 седмици беше в САЩ. И на последния ден имаше неформално посещение, където отидахме на пристанището в Нью Йорк и наблюдавахме. Да, отидахме на пристанището в Нью Йорк, да видим как се сваля 200 контейнера от Карибския басейн пристигаха те и полицая, който отговаряше за това, т.е. ние го попитахме, има ли фалшификати, има ли... Той каза, да, със 100% има, най-вероятно. Обаче имаме време да проверим само 5 контейнера, така че 195 контейнера минават без проверка, само 5 ще бъдат проверени. Той каза, имате същия проблем в Атферпен в Роттердам и при вас не се проверяват всичките. Има пряко пристигащи цигари в Нью Йорк от Китай и няма как да ги спрем. Така че от една страна казвате, ще конфискуваме фалшификатите и това ми припомня, макар че едва ли това сте имали предвид, да припомнихте ми Джордж Буш, който каза след 11 септември, ще проверим всеки един контейнер, който влиза в САЩ. Е, между другото, беше доста скудумно да го каже, защото това не се случва. Та, как можем да проверим контейнерите? и, и огромния поток на фалшификати, които заливат Европа, а ние не ги проверяваме. Това е проблемът. Не се прави. Те влизат, а ние нищо не правим. Напълно съм съгласен, че трябва да бъдат е, иззети, но как ще го направим? А, мерси, Дън. La dernière question, мадам. Благодаря. А сега госпожа Санчес, госпожа Санчес Шмидт. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, два въпроса. Първият относно корупцията в спорта, но вие вече говорихте доста подробно. При все това искам да спомена, че през февруари тази година е, едно проучване на Европол каза, че има над 380 оговорени матча в Европа. И при, близо до мястото, където аз живея, в Франция, Монпелие, имаше много такива оговорени. Виждате, този проблем е близък до всички от нас. Но това е само върхът на айсбергът. Оговорените матчове стават световно явление. Имаше едно желание за координация между държавите членки да се борят с, за да се борят с това явление. Надявам се, че ще има конкретни мерки, които ще бъдат предложени за да се борим с този бич. След това, относно контрабандата на а, тютюн. Милиони европейски граждани страдат от болести, свързани с тютюнопушенето. Здравните системи изнемогват. И някои от държавите увеличиха с над 80% данъците върху тютюна. При все това, мрежите на организираната престъпност използват разликите в цените между отделните държави, за да просперират. Бор... Борбата с цигарите, които се произвеждат незаконно в Европейския съюз, е два пъти по-висока, отколкото идващите отвън. Е, според едно проучване в Перпинян, откъдето аз идвам, 50... над 55% от подобни фалшиви контрабандни цигари идват от е, Испания и други европейски райони. А пък нашите законни производители страдат от незаконната конкуренция. Какви мерки можем да предприемем, за да се борим с тази, а, е, трансгранич, този трансграничен туризъм, да го наречем така, свързан с тютюнопушенето? И как ще намалим разликите между държавите членки и а, е, нашия туризъм в това отношение. Благодаря. Други въпроси, колеги? Ако няма, давам думата на комисаря. Благодаря ви, госпожо председател. Е, оставам на ваше разположение да продължа този диалог и след това изслушване. Освен това, след, е, скоро имам и изслушване пред економическата комисия. Много се радвам от вниманието и интереса, който засвидетелствахте към моето изложение. И на първо място вашия докладчик, господин Яколино, по отношение на данъчните убежища, ще припомня, че комисията направи много амбициозни предложения – целящи да подпомогнат държавите членки да опазят данъчната си основа и да си възстановят милиарди евро, които им принадлежат. Обясних ви, че основният отговарящ е господин Шемета, Шемета, който на 6 декември направи предложение с 30 мерки за борба с данъчните измами и откриването на данъци това е много амбициозен план за укрепване на обмена на информация, сътрудничеството между държавите членки и, между другото, им бе повдигнат и въпросът, който и вие споменахте тук, Някой от вас ми зададе въпрос за данъчните обежища. дали може... Да, госпожа Матю беше, извинявате, бях забравил. Но... Записах си въпроса ви. Но всичко си записам. Сред 30-те мерки, които господин Шемета предлага, фигурира създаването на черен списък на данъчните убежища в Европа вие знаете, че нито една държава не би искала да фигурира в черен списък. И особено ако този черен списък бъде разработен от 27-те държави членки, които са а, економическата сила номер едно в света. Мисля, че както направих, както стана а, с черния списък на авиокомпаниите, има интерес да се направи черен списък на данъчните убежища, стига да има достатъчно политическа воля за това. Една от, една от ключовите възможности да се преговаря с държави като Швейцария, Сан Марино, Монако, Лихтенштайн е преговори за вдигане на банковата тайна, за адаптиране на мерките и на законодателството неща, които спомена господин Яколино. Говорихте и за господин Нютон Дън, за натиска на общественото мнение, но а, трябва да сме честни. Най-важна е политическата воля. Когато обаче изчезват а, цели а, списъци с, с предприятия или личности, които са правили злоупотреби и ползвали се данъчните убежище, укривали са данъци или са извършвали данъчни е, измами. Всичко това оказва един политически наци, на, натиска. Е, една подобна практика не може да продължава и точно това подхранва обществения дебат. С пълно право повдигнахте този въпрос. Искам да ви потвърдя, господин Яколино, че генерална дирекция е, търговия работи по проследяемостта на рудите и минералите. И, както ви казах, искаме прозрачност за всяка страна по-отделно, за всеки проект по-отделно, когато става въпрос за добивна промишленост или горско стопанство. Както ви казах, основното е да се обменя информация на международно, в международен план. Тук споменахте Сингапур, и други места, е, други държави, с които трябва да преговарям. И това въжи въобще за финансовото регулиране. Аз а, е, отделям голяма част от времето си на посещения. Скоро бях в Съединените щати, ще хода в Китай, в а, е, а, Япония, за да, има, да, да, да, да бъдем, да играем на равна основа, да сме поставени при еднакви възможности. Това е единствения начин да се гарантира а, прозрачност, защото ако ние, само ние приемем мерки, това няма да е достатъчно. И а, това фигурира и в пътния лист, прият от Г-20. И, трябва да се гарантира прозрачност и обмен на информация в международен план както е, плана, внесен от колегата ми Шемета, е много важен. Той ще позволи да както е, да се създадат на е, информационен банка за, на европейско равнище за, и в областта на спестяванията, където също трябва да се гарантира бърз обмен на информация тази директива се надявам да бъде гласувана колкото може по-бързо. Госпожа Матия се спря не само на черния списък на данъчните обежища, а и за сенчестото банкиране, паралелната банкова реалност. Аз нямам някаква идеология в това отношение. Смятам, че тъмните банкови дейности всъщност са инвестиционни фонове, които си имат и своята полза за финансиране на економиката, когато тя забуксува. Много, има редица предприятия, които се радват да ги финансира този паралелен сектор, така че аз не искам от чиста идеология и системно да заклеймявам този е, сектор. Но трябва да се каже, че когато тези фондове извършват банкови операции, те трябва да е, прилагат правилата за отчетност и прозрачност, въжащи в останалия банков сектор. И за това в момента работим по едно предложение това ще бъде е, е, и първият законодателен акт за инвестиционните фондове. Надявам се, че то ще бъде прието още през юни, след няколко... То ще бъде представено през месец юни. И се надявам така да отидем по-далеч, да обхванем и този успореден банков сектор и да му наложим правила като в останалата банкова система няма да чакате дълго. Текста ще излезе през юни месец. По банкнотите от 500 евро нямам лично становище. Тази тема се следи от господин Шемета, но мисля, че в тази област би трябвало да се осланеме на експертите. Верно е, че експертите от Европол или от Европейската централна банка са повдигнали този въпрос и трябва да се доверим на тяхното мнение. Барбара Вайлер спомена ред аспекти. Първо с тези свързани с митническия кодекс, за който също отговаря колегата ми господин Шемета – да, разбира се, че стои въпроса за оценката на сега действащите правила и пропуските в тях. Или пък по отношение на митническите власти и ролята им в борбата срещу фалшификациите. Тук е много важно да се гарантира една обща подготовка и обучение на митничарите в Европа, за да може те да прилагат едни и същи правила – навсякъде и да се увеличат а, а, инвестициите, средствата, които се наливат в научно-изследователската дейност. Споменахте Матия Ньютън Дан а, говореше за а, уреди за детекция точно в тази област би трябвало да е, отвоим научно-изследователските усилия, за да се е, произвежда все по-високо технологични скенери, които да могат да обхващат всички тези контейнери. Е, вие присъствахте на една демонстрация в парламента. Тя беше много интересна за, за фалшифицирани стоки. И бях много впечатлен от фирмата, коя, която произвежда уреди за детекция, които настоявах, че се нуждае от повече средства, за да удвоят капацитета на скенерите, за да могат да обхващат огромни контейнери. И тук това, това е свързано и с ефективността на работата на митническите служби. Отговорих на госпожа Матю за сенчестото банкиране. За директивата против изпирането на пари също искам да ви благодаря за подкрепата. Щастлив съм, че и Европейския съвет постави тази тема на масата и изрази пожелание съответните ресорни министри да се споразумеят до края на годината, за да приемат този текст. Госпожа Вайлер, по отношение на цифрите, които захранват публичния дебат и разбивката на тези хиляда милиарда, не разполагам с подробно разпределяне или разбивка на тези хиляда милиарда. Ще помоля господин Шемета, ако той може да уточни. Съгласен съм обаче с вас, че наистина трябва да уведомим общественото мнение. Това е същото, както и с фалши... фалшифицирането, защото 200 хиляди работни места се унищожават в Европа заради фалшивите продукти. Същото въжи и за опасностите, свързани с фалшивите лекарства и искаме от всички държави в момента да затягат коланите, много тежко усилие, както и нашите граждани, а от друга страна си позволяваме да имаме такива загуби на работни места, така че всичките тези цифри трябва да бъдат представени, за да изразим нуждата и спешността от едно по-ограничително законодателство. Госпожа Валина вероятно ще представи скоро време своят своя доклад за мерките за борба с корупцията и госпожа Алстрем най-вероятно ще ви отговори, но виждате със сигурност там ще стане въпрос за обществените поръчки. Виждате цифрите, с които разполагаме. Колегата Йоханес Хан и а, другите колеги отговарят по а, този въпрос. Така или иначе, ние сме твърдо решени да предприемем тези мерки и както вече казах, в, когато говорих за концесиите, текстовете са подобрени, опростени и относно обществените поръчки ще имаме нови инструменти, най-вече по точката спомената от господиня Колино, докладчика за изключването на всички евентуални е, предложения за поръчки, оферти за поръчки, свързани с съмнения за корупция и други нарушения. Така че, госпожо Вайлер, смятам, че наистина ми нужда от по-голяма решителност от страна на държавите членки и Европейският съюз подканя министрите да обменят добри практики и да докладват. относно казаното от господин Нютон Джон и плановете ни за интелектуалната собственост. Това са теми, които вече споменахме и ние работим по темата така, както и по темата за хазартните игри. Мисля, че или ви, или госпожа Вайлер казахте, че не можем да се ограничим с това, което имаме и с така наречените меки закони. Трябва да имаме много строги санкции и да накажем всички манипулации. Имаме нужда от тези инструменти на всяка цена, за да намалим всички тези проблеми. Госпожо Валер, относно поръчките в областта на отбраната, комисията ще направи следващите няколко седмици едно комюнике и една равносметка по тази тема. Ще се направи най-вече равносметка на транспонирането на директивите от пакета за отбраната. Така че сега няма да коментирам. Господин Таяни ще говори по тази тема. Ще има а, разговори относно обществените поръчки в областта на отбраната и а, е, разрешителните, свързани с отбраната. И тъй като времето изтича, комисията подкрепя идеята за европейски прокурор. Ще трябва да видим и мнението на държавите членки. И на госпожа Санчес Шмидт ще каже, че на този етап нямам конкретни данни относно контрабандата, относно фалшифицирането на чечуневи тютюневи изделия. Има, има фалшиви цигари, които се произвеждат, да, идващи най-вече от източна Европа или юго-источна Европа и понякога и по-далече. И тук се засяга основния въпрос за проверка на това, което минава през нас, дори транзитно минаващите стоки. И относно казаното от господин Ньютон Дан за транзита, вярно, но питате как ще отидем да засечем какво е съдържанието на всеки един контейнер. Ами, единият начин е средствата за контрол, другият и е персонала, който работи. Трябва, нека да не забравяме, да се проверява не само какво има във всеки един от контейнерите, но и как са прикрепени към а, кораба. Защото преди няколко години на френския бряг а, към Бискайския залив а, имаше по време на една голяма буря, е една злополука с един кораб и из цялото море плуваха парчета от експлозиви и по брега също. Така че трябваха огромни средства, за да могат да се съберат и обезопасят тези експлозиви. Сега обаче ни трябва повече сканиране. И да, трябва да помислим как точно ще се осъществява контрол. Защото сега, когато имаме транзитно преминаващи стоки, дори да знаем, че са фалшифицирани продукти, ние нямаме законното право да ги е, проверяваме, да ги сезираме. Така че трябва да променим законодателството, за да можем да сезираме тези стоки. Мисля, че това е първото нещо, което трябва да се направи, за да не се превръща Европа в е, световният диспетчерски пост на е, фалшифицираните продукти. Относно контрабандата и данъчната оптимизация. Има само един отговор. Данъчно, хармони... данъчно хармонизиране. Това е. Защото в областта на данъците не бива да бъдем ограничени от правото на вето и от нуждата да има единодушно взимане на решение. Защото случилото се ни показва, че не можем да продължим така. Не можем да имаме паралелни данъчни системи. Имаме нужда от хармонизация. И това ще стане само когато имаме смелостта да се откажем от решението, взето с единодушие. Говоря за данъчното облагане, когато се засягат предприятията, търговията – вътрешния пазар. Казвам го от името на комисар на, вътрешен, на, на вътрешния пазар. Разбира се, комисарят Шемета ще ви даде друга позиция, вървяща в същата насока. Благодаря. Благодаря, скъпи колеги, казва председателката. Благодаря за много интересното изказване. Благодаря за вашите въпроси, благодаря за отговора. Ние със сигурност ще имаме други въпроси, но вие имате и друго изслушване в економическата комисия сега, така че няма да имаме време. И смятам, че следващия път ще ви поканим още веднъж. Разбира се, казва комисаря, ще чакам с нетърпение, защото е много, много интересна темата. Надявам се да се видим преди края на годината и да видим докъде са се предвижили всичките тези текстове. Защото нашето намерение не се е променило. Благодаря ви. Благодаря, казва председателка. Thank you. Колеги, продължаваме с втория панел. Политики, свързани с отразяване на организираната престъпност върху вътрешния пазар, изпирането на пари, и корупцията и прочие. Сега приветствам сред нас господин Мариус Шнайдер – адвокат в Брюксел, председател на комитета за борба с фалшификациите на ЕКТА, както и господин Ридгер Штил, член на надзорния съвет на Андрея Штил и G&Co, председател на Немска асоциация против фалшифицираните стоки. И двамата ще говорят за организираното фалшифициране на стоки и продукти като заплака за вътрешния пазар. Ролф Шатер ще ни говори за проекта Боркор от името на Център за превенция и борба с корупцията организираната престъпност в България. Ми предлагам да организираме дебата последния начин. Първо да чуем презентация от 15 минути на господин Шнайдер и, и, и господата Шнайдер и Штил. След това господин Шлатър още 15 минути. Е, след това един тур въпроси за депутатите. Е е, и след което ще дадем възможност на модераторите да отговорят. Давам думата на господин Шнайдер. Почитаеми господин депутат, дами и господа, искам да кажа няколко думи раздадох един писмен доклад, който съдържа всички цифри, за които ще говоря. Смятам, че това е много важно, тъй като ще споменава много цифри, много бързо ще говоря. Всичко това го има пред вас в доклада ми. Ще говоря за фалшифициране, пиратство и за да има фалшифициране и пиратство, трябва да има нарушаване на ПИС. И така, Какви са тези права на интелектуална собственост, ПИС, това са ексклюзивни права, те дават възможност на собственика на тези права или титуляра да лицензира употреба или да наказва злоупотреба с тези права. Има ексклюзивна защита, която е ограничена във времето обикновено и е свързана с конкретна географска територия. П и С са изключително важни, защото те участват в економическия растеж, в развитието и те насърчават новаторството, научно-развойната дейност, творчеството и дават възможност за конкуренция е, и вяра в другия. Те са много важни, защото защитават това, което имаме в Европа, а това е най-ценното ни, това е нужно развойната ни дейност и творчеството. Това е единственото, което остава в Европа, защото вече не сме конкурентни на по много други фронтове. Това е най-голямото конкретно предимство, което имаме и то се защитава с тези права. Какви са тези права на интелектуална собственост? Съвсем накратко става дума за запазени марки. Те дават възможност да се конкурираш качествено. Тоест, ако един потребител е удовлетворен от продукта, като например някакъв вид резачка на штил, той ще си купи същата, ако иска нова. Също така има патенти, които са включени в правата на интелектуална собственост. Това е монопол, който се дава в замяна на публикуването на определено изобретение. Е, по този начин изобретението става общо и е, дознание и да, възможност за по-нататъчен напредък. След това има авторско право. Авторското право насърчава и защитава създаването а, на нови а, художествено-творчески произведения. Ето това са П и Какво е фалшифицирането и пиратството? Трябва да сменям и слайдовете, извинете ме. Ето за това говорих, значимостта, на се. Сега стигам до пиратството и фалшифицирането. Това е едно нарушаване на право на интелектуална собственост. Това е общото приетата дефиниция т.е. производство, комерциализация, внос, износ на копия на продукти, които са произведени без одобрението на титуляра на правата или е, приносителя на правата. А пък по е, правната е, дефиниция може да бъде намерена в споразумението е, ТРИПС, е, както и Европейския регламент 1383 от 2003 година, където се определят фалшифицирането и пиратството по-тясно и се казва, че фалшифицирането е свързано с търговски марки, т.е. имаме търговска марка, която е идентична с регистрирана такава за една и съща стока, а пък пиратството е нарушаване на авторско право, т.е. копиране на една творба, която е защитена. Ето това са определенията на тези две явления. Няколко опита за измерване на обема на тези две явления са направени. Много е трудно, защото по съществото си това е тайна, тъмна економика, която е неясна и трудно могат да се направят изчисления. Бе направен един опит от ОИСР и те смятат, че през 2005 година общия брой фалшифицирани и такива пиратирани стоки са нещо като 200 милиарда щатски долари. 2007 е по-голяма сумата. 250 милиарда а, долара. Става дума само за стоки, които прекосяват граници, защото тази статистика, тази прогноза се основава на заловените такива на границата и не включва стоки, които са произведени в страната, където се произвеждат. Не включва също така дигитални а, стоки, които са били обект на пиратство. Още нещо, един опит да се види колко е голям проблема, а, той бе извързан от а, статистиката на митницата, всяка година излизат такива данни. Последните данни са от 2010 година и по тази статистика на външните граници на Европейския съюз митниците са изели 115 милиона фалшифицирани или пиратирани продукти. Пак огромна цифра за 2010, които струват 1,3 милиарда щатски долара, което е над 91 000 случая, в които са предприяти действия от митническите власти. Пак цифрите са впечатляващи, както каза господин Нютон Дан, и това е само върхът на а, айсберга, защото митниците контролират само част от стоките. И ако отговоря на вашия въпрос, който ставите на комисаря, защото аз ще отговоря, каква част от стоките се контролират, Антверпен, например, 3% от стоките всъщност се проверяват от митничари. Така че вижте, цифрите са наистина върха на айсберга. Още едно проучване тече по-настоящем от Европейската обсерватория за нарушаване на ПИС. Комисаря Барния го спомена, както и патентната служба. Та това проучване ще се занимае с значимостта на ПИС и то ще бъде публикувано преди началото на лятото. That, uh, uh и сега фалшифицирането и пиратството обикновено излизат от... бяха нещо дребно, което сега се е превърнало в огромна мащабна промишленост с огромни заводи, фабрики, които могат да залеят пазара с ментета. Тоест, вече не говорим за някакви дребни цехове, говорим за индустрия и качеството на тези фалшификати се подобри, поне е, визуално тези продукти сега изглеждат много добре и много трудно могат да бъдат различени от оригиналните продукти. Пак, разбира се, могат да имат скрити дефекти, да бъдат опасни за здравето и така нататък. Колегата Стил ще говори малко по-късно за това. Какви са факторите, е, които ръководят пиратството? Първо има все по-много транзакции, глобализация на търговията, както и все по-добри техники за фалшифициране или копиране. Онлайн търговията също така, тя даде възможност търговията да се разбие на милиони малки транзакции. Един потребител може да си поръча онлайн фалшификат и този фалшификат да пристигне у дома им. След това има много малък риск да бъдеш заловен, а пък печалбата, която можеш да извлечеш, е огромна. Това привлича все повече организирани престъпни групи и ще говоря по този въпрос малко по-късно. Ниските разходи за производство в приужасяващи условия, където не се спазват условията на труд и където се плаща на ръка, както и не се заплаща социални осигуровки, здравни осигуровки, също потискат, извинете, дават възможност за развитието на тази индустрия. Освен това, кризата. В Азия има много производители, които нямат работа по-настоящем и какво правят? Произвеждат пиратирани или фалшифицирани стоки. Два въпроса искам да засегна, които са изключително важни, които комисарят Берния също засегна. И това са стоките, които преминават през територията на ЕС и малките пратки. Тези два въпроса се съдържат в законодателния пакет, който бе предложен преди месец от Европейската комисия и аз лично смятам, че те са много важни. Ако погледнем транзита, ще видим, че е много важно да се разбере, че последните цифри за залавяне на такива стоки в транзит са от 2008 година. И тогава митническите власти са хванали 60% от всички а, такива пратки. Това показва и казаното от господин Бърние, че Европа се използва като един диспетчерски център за такива продукти. Защо? Защото когато тези стоки излязат на пазари извън Европейския съюз, те имат нужда от един вид печат, на който да пише Европейски съюз и това гарантира техните продажби. Още нещо предложено от Европейската комисия са промени, свързани с малките пратки. Какви са последствията на вътрешния пазар? Ще разбия нещата. Първо последствия за титулярите на правата, за които ще говори господин Штил след малко, а аз пък ще говоря за последствията вътрешния пазар. Какви са тези последствия? Важното тук да разберем е, кои пазари от които може да се извлечи по-голяма печалба, са цел на тези производители. Това са Америка и Европейския съюз. Има преки последствия върху БВП, макар че е трудно да се каже за какви цифри говорим. Загуба на работни места. Господин комисар каза 200 000 работни места по цял свят, на европейско ниво с 100 000 работните места годишно, поне така се смята. След това има загуба от неприбрани данъци и неплатени социални осигуровки, защото голямата част от тези стоки влизат по измамен път в Съюза, без да бъдат декларирани и за да се измамят данъчните служби. Тези незаконни бизнеси имат свои разпределителни системи и обикновено не плащат нито ДДС, нито подоходното облагане за физически лица или плащат минимума. Това са нерегламентирани работни места. Няма никакво заплащане, извинете, е, плащане на данъци или е, осигуровки. Има и големи екологични последствия, поради огромното количество стоки. Казах ви, над 100 милиона стоки трябва да бъдат унищожени. Част от тях съдържат пестициди което е вредно за околната среда. След това за държавата пък има огромни разходи за борба с фалшифицирането и пиратството, полиция, митници и така нататък, което пак струва много пари. Няма да продължавам, нямам повече време за последствията, е, що се отнася до държавите, в които това се произвежда, но за тях също това е голям проблем. Голям проблем, защото те губят преки чуждестранни инвестиции и е, нерегламентирано е производството. Е, економиката вече не е здрава. А, сега, за потребителите. Ние сме потребители и потребителят е малко амбивалентен, защото без потребителя голяма част от а, фалшифицирането няма да съществува изобщо. Така че Проблема е, че все още много потребители смятат, че фалшифицирането е дребна простъпка, е не престъпление, всъщност на никого не пречи. Важното за потребителя е, че има огромна економическа загуба за него, защото той често купува един продукт, който смята, че е оригинален, но той не е оригинален и е много трудно да се разграничат фалшифицираните от оригиналите. Сега се копират и се фалшифицират всякакви видове продукти. Господин Штил ще говори малко по-подробно но тези продукти нямат гаранции. И накрая последната част от моята презентация, тъй като ние сме тук в комисията по организираната престъпност, нека да видим къде е участието на организираната престъпност. Смятам, че те държат големите маржове на печалбата е, при фалшифицирането. И примерът, който ще ви дам е така наречения случай Гомора – на Европол. Накратко, това беше една мрежа от а, фалшификатори от мафията Гамора в Неапол, за да а, произвеждат различни а, инструменти, които са фалшиви. И съответно тези инструменти биваха, тръгваха от Италия, от пристанищата там и отиват в други държави. И тези инструменти са раздавани на местните на местните трансфериращи фирми, които пък пренасят тези инструменти и всякакви средства до различни други а, потребители, а, които в крайна сметка ги продават на. А, това са части, които биват сложени в маркови продукти и това засягаше 24 страни, 8, 800 тона такива материали бяха иззети с стойност над 12 милиона евро. 61, 69 арестувани и 16 е, милиона евро бяха сезирани. Вижте този генератор. И когато се прави тест с е, инфрачервена камера, трябваше да се спре след 6-та минута, защото е, генератора рискуваше да гръмне. Тоест, а, след 6 минути работа моторът на генератора достигна до 209 а, градуса и а, термичната проверка спря, защото щеше да гръмни целият генератор. Това е само пример за това как, а, колко опасни се оказаха тези продукти. Благодаря. Сега давам думата на господин Штил. Благодаря, господин Шнайдер. А сега господин Штил. Микрофон за оратора. Damen und Herren, äh, Sie räumen uns heute die Möglichkeit. Благодаря. Э, вие ни давате възможност э, днес да говорим за много тежки проблеми, свързани с пиратството и а, э, нарушаване на търговската марка. Сега се обръщам към вас в две мои основни функции. Първо като предприемачът, защото групата Щил произвежда мотори за машините в горското и селското стопанство и се, се изнасят тези продукти в над 150 продукти. Щил е също и запазена марка резачки. И аз ще ви говоря също така и в АПМ, или това е Асоциацията за борба с фалшификациите, над 69 предприятия участват от немската индустрия в тази асоциация и ние се борим за защита на авторските права. Господин Шнайдер вече ви даде интересни примери. Например, пиратското отношение, така да се каже, към продуктите, това е голямо предизвикателство и голямо престъпление. Над 50 милиарда са щетите за 2011. Имаше сезиране на външните граници на продукти на стойност над 1,3 милиарда евро с много впечатляващи цифри, но тези статистики са само върха на айсберга. Мислим, че митниците спират само едва 10% от фалшифицираните стоки, което означава, че над 90% от фалшифицираните стоки минават без, без никакви проблеми и влизат в търговския сектор това е, е много доходоносен бизнес, много по-доходоносен и от трафика на наркотици. За 2011 година на, на черния пазар 1 кг хероин струваше 50 000 евро. С 1 кг обаче фалшива виагра можете да спечелите 80 000 евро. Тоест почти двойно. И рискът да бъде открита тази Виагра е много по-малък, както и риска от съдебни наказания, защото има много други незаконни търгови, които се преследват много по-стрихно. И затова организираната престъпност се ориентира към тези области и се справя много добре. И фалшифицирането много често се счита за нещо много семпло и а, много често на, нея се гледа с, на него се гледа с нисхождение от а, правната система на Европа. А ние трябва да се борим с тези организирани групи, които, а, които налагат фалшиви продукти. Штил създаде цяла асоциация и дирекция за а, борба с фалшифицираните продукти. Ние се опитаме да защитим нашите продукти по целия свят, навсякъде. В голям брой държави имаме технически норми, покрити с патент. И навсякъде, където според нас има фалшиви стоки, сме помолили митниците да сезират тези продукти. Ние се опитваме винаги да актуализираме а, митническият опит, като обучаваме, провеждаме обучение за това как да различават истинските продукти от фалшивите. И в Китай, откъдето идват повечето фалшифицирани стоки имаме съответно служители на място, експерти, които и изследователи работим съвместно с полицията и с митниците, за да спрем тези стоки. Само за изминалата година успяхме да блокираме десетки хиляди резачки в примитнически контрол. По този начин спряхме а, фалшиви стоки на стойност милиони евро. Дори спечелихме няколко съдебни процеса в Китай. Нека да не забравяме какви са финансовите загуби, свързани с фалшивите стоки. Те също струват много скъпо на предприятията и също ние поемаме тези разходи за разследване на, от нашия собствен бюджет, за да можем да гарантираме доверието на клиентите, да запазим доверието на клиентите. Техниката, свързана с фалшифицирането в Китай, обикновенно е слаба. В смисъл, продуктите с лошо качество те не зачитат въобще нормите и е, съответно не могат да бъдат пуснати в обращение в търговията. Но и това става. Контролите на пазара не функционират и не са достатъчни. И тези нискокачествени продукти могат да доведат до много опасни ситуации. Например, представете си резачка с фалшиви части, фалшиво производство, тя може да, да няма никакви предпазни устройства. Такъв може да бъде случая и, например, за а, теч на гориво отрезачката. резачката да няма никакво предупреждение, никакъв сигнал за предупреждение. Докато за нас сигурността на продуктите е, е от жизнено важно значение. И за това борбата с фалшивите стоки е борба за защита на потребителите. Тук сме като пред една хидра, това митологично чудовище, където като му отрежеш едната глава, изникват две нови. Е, но ние няма никога да спрем да се борим устойчиво с фалшивите стоки. Това е, е, това е борба и трябва да бъде борба и на политически отговорните, защото в Германия, например, има санкции за подобни фалшификации. Но според статистиките за 2011 година от 356 осъдени има само 38 има 38, които са били ам, условно осъдени. Тоест, 1% от престъпниците са стигнали до затвор. И такава е ситуацията и на други места в Европа. Смятам, че трябва да има повече наказания, по-сериозни мерки, и мислим също, че на ниво митници трябва да има много по-строг контрол. И, и за това трябва да подсилим възможностите на митниците, включително и за борбата с транзит на преминаващите фалшиви стоки. Комисаря Барния го каза. Трябва да позволим на митниците да могат да извършват сезиране конфискуване на стоки. И това без значение дали в страната, която е крайна дестинация на продуктите, този тип фалшификация е толериран или не. Защото това е основата на нашето благосъстояние в Европа. Ние трябва да се борим с този бич, за да могат истинските производители да просъществуват. Това е единствения начин да ги защитим. В Дубай, например, има подобно законодателство, но то е тревожно, защото тези конфискувани фалшиви продукти не се унищожават, а се връщат в страната на происхода, откъдето идват. Там със сигурност те се продават или на местния пазар, или се изпращат за някъде другаде. Така че мога да кажа, фалшивите продукти не са нещо съвсем невинно. Законодателството в Европейския съюз позволява твърде лесно на а, тези производители на фалшиви стоки да се облагодетелстват. Трябва да имаме други ефективни мерки, които могат да функционират само ако производителите и търговците защ... се защитят и да избегнем допълнително изтичане на финансови средства и да имаме по-строги наказания. Това, което исках да кажа, благодаря за вашето внимание и оставам на ваше разположение за други въпроси. Благодаря. Thank you, Mr. now. Благодаря. Господин Ролф Шлотерер от Център за борба с корупцията борба и превенция на корупцията. Госпожо председател, дами и господа, благодаря за поканата. Аз няма да говоря с цифри. А, нито кой знае колко сложни разкази. Просто един нов модул, метод за борба с корупцията, който въведахме в България през последните години. Проекта Борко, съкръщение, борба с корупцията, Боркор. Един централен инструмент за транспониране на закон... в, национ... в националното законодателство на европейските норми за борба с корупцията и организираната в престъпност. За първи път в страната се опитваме страна, която статистиката определя като засегната до голяма степен от корупцията – и информацията на Transparency International, се опитваме да въведем един стандарт за предотвратяване и борба с корупцията и организираната престъпност. От една страна имаме норми, стандарт, стандарти, защото искаме да гарантираме и успешното прилагане на нашата инициатива – и да има възможност да се измерва борбата с корупцията, да се видят какви са резултатите. Затова тръгнахме по нов път с прожекта Боркор, предвиждайки и анализ, който да отговори на редица въпроси и да ни позволи да напипаме най-удачните решения за борба с престъпността. Знаем, че е, има, България има организирана престъпност и, и е много трудно да се преборим с нея. Въпросът е как точно трябва да се действа, след като отсрещната страна е толкова добре организирана и след като средствата от наша страна са недостатъчни. По какъв начин бихме могли да се противопоставим на измамите, изпирането на пари и на, на корупцията. Идеята беше, че трябва да намерим най-интелигентните начини, за да успеем. От 40 години работя в федералната полиция и отговарях за борбата с корупцията, изпирането на пари и прочие. През цялата ми кариера съм се сблъскал много често с подобни казуси и методите на разследване, които използвах, целяха да бързо да намеря прекия виновник. Защото ако не предприемете действия директно спрямо извършителя на престъпното деяние, колкото и добро да е законодателството или мерките, кои, такива каквито предложи господин Штил, например, няма да са достатъчни. Трябва много бързо да се идентифицира престъпното лице, за да може да се прекратят престъпните му деяния. Затова разработихме един специален софтуер с помощта на разработени от нас аналитични методи, и а, напипахме сърцевината на проблема. Първо започнахме с законодателството, за да открием къде са възможните пропуски или вратички. Анализирахме и европейските директиви и резултата доста а, ни изненада. А, освен това, проучваме процедурите за вземане на решение, за да извлечем съответните а, е, полуки и да напипаме ефективни а, е, действия и, и начини за измерване на резултатите от борбата в корупцията. А, ако се подходи методично, систематично, се стига до резултат. трябва първо да се анализират какви са корупционните практики и да се, опита беше да, да установим и те, практики, които все още не сме познавали. Защото не е достатъчно да има само законодателство – или да се познава законодателството. Не е достатъчно да се анализират отделни случаи. Трябва да се и разследва цялата престъпна среда, да се анализира и да се познава отлично. За нас анализа започва от първо анализ на а, законодателството, и откриване на съответните пропуски, които, от които се възползва организираната престъпност. Те са много по-чести, отколкото си мислихме. Първо анализирахме Европейската директива, уреждаща обществените поръчки, след това националното законодателство, което тя се транспонира и конкретните разпоредби, които бях, станаха обект на многобройни анализи. Открихме 600 слаби места т.е. 600 вратички, през които може да се промуши корупцията. И това създава сериозни проблеми. Защото на практика престъпниците намират самото законодателство лостове, които им позволяват да вършат престъпните си деяния. И а, а, открихме също, че а, е, за да въздействаме срещу корупцията, трябва първо да открием какви са причините, пораждащи корупция. И е, какво точно поражда престъпните деяния. Така че трябва да се отиде доста по-далеч, отколкото сме свикнали да правим това обикновено. Например, в автомобилната индустрия имаше подобни случаи. Трябваше да се, нали, да се проучат автомобили, които често се повреждаха. И първата цел беше да се открие първопричината за дефектите, които даваха тези коли. Смятам, че същото може да се направи по отношение на корупцията. Трябва първо да се открие първопричината, което след това ви дава възможност да насочите вашето внимание върху всички е, начини, които ще ви позволят да е, препречите всички вратички в законодателството. Това беше нашия подход, нашия анализ отиде твърде далеч и е, по, така позволи на е, правителството да предприеме законови, организационни и лични мерки, за да действа пряко върху системата. Много е важно да има един системен подход. Всички компетентни органи трябва да действат синхронно прилагането на законодателството трябва да преследва необходимите цели. Защото законодателството опоставя едни цели, но е много важно да се види дали на практика се постига искания ефект. И дали съответната мярка стига до извършителя. Как реагира той? И когато проучите това, вече вие имате повече възможности за действие. И можете да предугадите вече е, начина по който ще разсъждава престъпника. И това ви позволява да намерите верните оперативни решения, които не позволяват на престъпниците да намират вратички. Много е важно също така да се опитате да предогадите реакцията на престъпника. За да може после да разберете дали мярката, която сте предприели е ефикасна. Ние разработихме около 50 на методи на анализ, които приложихме. Разбира се, с помощта и на а, авангардни технологии и участието на 40 анализатори, подготвени специално за работа с този метод. Постигнатите резултати са много обещаващи. Модел für die öffentliche Auftragsvergabe zu entwickeln, was korruptionsresistent sei. Бяхме помолили ни да разработим система за борба срещу нарушенията в областта на обществените поръчки. Разработих имена група, която проследява обществени, възлагането на обществени поръчки. Предвиждаме също предварителни мерки, така че да се разпредели административната тежест а, по самите обществени поръчки а, и да се да се намерят пропуските или недостатъците и да бъдат отстранени на време. Успяхме да обхванем голям брой случаи. Колкото по-малко възможности се дават на, а, да, за корумпиране, т.е. колкото повече се засилва контрола, толкова по-ефективни са мерките. е много важно да се отдели същественото от несъщественото. И наблюдаваме цялата административна процедура, за, за, за да открием тези е, лица или фирми, които се опитват да укрият нещо тези методи помагат наистина да се отстрани всичко, което е несъществено и за да не се увеличава административната тежест. Даже когато става въпрос за явления, които не са пряко свързани с възлагането на обществени поръчки. Така си дадахме възможност за един доста по-ефикасен контрол и одит Създадахме платформи, технически методи и средства, позволяващи да се проследи интегрално целият процес на възлагане на обществени поръчки. Още от на първоначалното възлагане до сключването на окончателния договор след възглаване. И по този начин успяваме да съберем данни, които ни позволяват бързо да открием, ако има нередности или корупционни деяния. Дами и господа, организираната престъпност може да бъде преборена само ако обхванем изцяло това явление – и се опитаме да стигнем до корените, а не прилагайки изолирани мерки от време на време, както се е правило до сега. Такива изолирани мерки не могат да бъдат ефикасни. Und zum Zweiten, weil sie не дават, изводите мерки не дават резултат, а едно общо действие, и особено след съгласуване с другите държави членки, позволява да се обхване цялостно явлението. Ако желаете да се борите срещу корупцията и да успеете в това начинание, трябва да координирате действията си, да обхванете всички аспекти на явлението, да ограничите максимално е, вратичките в законодателството и каналите, по които корупцията може да проникне е, в социалната тъкан и в държавата. Ние е, направихме и веб страница. Е, ще ви адреса ще ви бъде даден от секретарията на комисията. Ще видите едно кратко уводно видеофилмче. И ще чуете кои са основните елементи на проекта и на метода. има БГ е страницата, където може да видите какво сме направили в областта на обществените поръчки. сайте на три езика и е, тези ние ще публикуваме редица документи, които може да даунлоудвате, които ще ви дадат по-богата информация за този проект. Благодаря ви за вниманието. Колег, много за... Скъпи колеги, сега имате думата. Господин Яколино, като докладчик, господин Нютандан, имате думата. Well, thank you very much for three extremely много ви благодаря. Много интересни и трите представяния бяха. Ще се радвам да видя цифрите, за да може да се подсилят нашите аргументи. Е, моля да ни ги предоставите. Един коментар само за тези стоки, които преминават е, в транзит, защото наистина е шокиращо, че Европа се използва за такъв вид транзитна страна. Част от нас бяха в САЩ миналата седмица и бяхме на едно пристанище в Нью Йорк и едно от нещата, които полицаят заяви там е, виждате ли унези е, кораби там, в далечината, е, цяла седмица отива да спираме всички кораби, които преминават покрай Нью Йорк и да ги проверяваме за фалшификати. Това са транзитни стоки, които преминават по ръба на щатите, ако мога така да се изразя. Но понеже САЩ са си дали такива правомощия, те могат да спрат която и да е лодка или кораб, на чийто борт има стоки, ако хванат фалшификати, се иззема всичко. Съвсем ясно е, че Европа има нужда от ясно законодателство в тази посока. Комисаря Берниер беше тук преди малко и каза, че имаме законодателство, което се подготвя все още. Така че това е много важно. Отдавна следя тази тематика и забелязвам, че чак сега започват действия да се предприемат чрез нашата комисия. Скептично съм настроен, т.е. не вярвам, че 27 държави членки ще предприемат действия, защото ще има някой, на който нещо няма да му харесва или ще наложи вето в съвета. Така че подозирам, че за да се предприема действия, трябва да има по-малко държави членки, които да са готови да тръгнат заедно в една посока. Затова искам да попитам ораторите. Мисля, че всички сте е, германци или поне говорихте немски, не знам. Канцлерът Меркел запозната ли е с тази тема? Знае ли, защото тя е силната дама в Европа, тя доста дълго е на власт, по-дълго всички останали и като че ли ще бъде преизбрана. Така че, ако някой може да поведе Европа и да каже нещо трябва да се направи, тя трябва да го направи. Запозната ли е тя? Знае ли за тази картина? Тя е доста заета, много други задължения има. Мисля, че трябва да и се каже колко е огромен проблема и как не успяваме да го разрешим. Още нещо, още една причина, поради която скептично гледам и не смятам, че много ще постигнем, макар че полагаме много усилия. Господин Яколин, разбира се, си отиде, а, но а, нежеланието в Европа да се споделя информация. И а, Единственият начин, по който можем да се преборим с международната престъпност, е да имаме ясна обща представа за това какво се случва. Ако имаме 27 държави членки, всяка си има дребна картинка или парченца от картинката, никога не знаем. Отново в Нью Йорк ще дам пример. Кметът Джулиани, който имаше политика за нулева толерантност срещу престъпността в Нью Йорк, беше изключително успешен. А, как го направи? Нещо съвсем простичко направи той. Преди да стане кмет, установи, че всяка част от Нью Йорк си има собствена полиция и тази полицейски служби не споделят информация, така че той свърза базите данни на отделните квартали на Нью Йорк и изведнъж кметът и шефа на полицията имаха цялостна картина за случващото се в Нью Йорк и можеха да изпращат а, там, където има проблеми, а, повече хора. И това беше много ефикасно и ефективно, както знаете. В Европа обаче не споделяме информация, защото не си вярваме. И трябва да го преодолеем. Американците създават фюжън центрове, където се събира цялата информация от всички правоохранителни, правораздавателни агенции в града, в общината и така нататък. Разбира се, те всички са американци, им е лесно за това, че са американци. А, но ние трябва също да намерим начин да споделяме информация помежду си, защото ако не го правим, престъпниците, които споделят информация в трансграничен план, винаги ще бъдат преди нас. Така че това, което всъщност казвам, е че канцлера Меркел е силната дама? Знае ли тя за това? Ако не, кога ще й кажете? Thank you, Mr. Благодаря. Сега ще говоря на български, защото колегите от България са тук. Искам да поздравя част от екипа на Боркор с презентацията и да им, да им кажа добре дошли в нашата комисия. Имам няколко въпроса към вас, господин Шлотерер. А, тези всички анализи, с които се занимава вашата структура и вашата институция, и всички тези изводи, до които сте достигнали, как а, се прилагат в практиката? Коя е институцията в България, която взима предвид тези резултати и ги прави част, може би, от националното законодателство? И вторият ми въпрос, казахте, че около 600 вратички сте намерили в Закона за обществените поръчки, както националния, така и европейското законодателство. Кажете трите най-големи врати в това законодателство, тъй като и в момента ние тук в Европейския парламент се занимаваме с Закона за обществените поръчки, предстои, доколкото имам информация, и неговото реформиране в България. И към вас, господин Штил, един въпрос, и господин Шнайдер. Много интересни данни изнесохте и вероятно добре познавате общностното законодателство по отношение битката с фалшивите продукти, които буквално заливат и европейския пазар, а не рядко разбираме, че сме и транзитна зона. А, според вас какво трябва да се промени в това законодателство? Очевидно контрола на митниците като мярка е задължително, но не е достатъчно. Какво бихте препоръчали в това отношение? Благодаря ви. Yes. Thank you very much. I, I will start to... Благодаря. Ще кажа аз няколко думи за транзита. Ще дам думата на господин Штил, за да каже той какво се случва в Германия и за Ангела Меркел. Нямам и телефонния номер, господин Ньютон Дан, съжалявам. Що се отнася до транзитните стоки, това е голям проблем и Европейският парламент наистина трябва да е запознат с него защото тези стоки наистина злоупотряват а, с името произведено в Европа. Ако погледнем резачките на Штил, разбира се, че един китайски производител на фалшификати с удоволствие би искал да ги накара да минат през Европейски съюз, така че когато пристигнат в Южна Америка или Африка, по предназначение, пратката ще пристигне от Европейския съюз, контейнера ще пристигне от Европейския съюз и а, следователно търговците, незаконните търговци могат легитимно да заявят, че тези стоки са европейски. А, така че а, така се злоупотребява с европейския происход, който е много важен. И онези, които имат авторски права. Също така нарушават се и правата на а, гражданите, където отиват стоките, защото Nokia и Philips заведаха едно дело в съда на европейските общности и в този случай ставаше дума за фалшифицирани мобилни телефони. Те могат да бъдат изключително опасни. Всички сме чували за експлодиращите батерии на мобилните телефони, така че когато преминат тези стоки през Европейския съюз, и ако не ги засичаме, това ще бъде злоупотреба с марката Европейски съюз, а ние носим отговорност към държавите, където отиват тези стоки. Първо трябва да защитим, разбира се, нашата индустрия, но от друга страна трябва да защитим и потребителите в държави, където властите, за съжаление, нямат възможност да го направят. Госпожо председател, вие попитахте какво можем да направим, за да подобрим положението. От гледна точка на преминаващите през Европа стоки, законодателното предложение на Европейската комисия е много амбициозно и мисля, че е отлична стъпка в правилната посока. То ще даде възможност на тези, които притежават правата, да предприемат стъпки, независимо от митнически статут, което е изключително важно. Силно се надявам Европейският парламент да подкрепи тази инициатива на парламента. Това беше от мен. Благодаря. А сега господин Штил. Of... Никога не съм имал удоволствието да говоря с госпожа Меркел, лично аз, но съм сигурен, че тя знае и че се предприемат действия. За мен бе чест да говоря с различни министерства в Берлин. Винаги ни поздравяват за усилията, които полагаме, но всъщност реални действия не се предприемат. Многократно ни се казва, че трябва да се обърнем към Европейската комисия и Европейския парламент в Брюксел. А ние това и правим сега. И обратното. Чуваме от вас. Националните правителства трябва да предприемат действия. Така че това е една отлична игра, която се играе. За какво става дума? едно предложение на Европейската комисия, на комисаря Барние, и то е изключително важно. И се очаква а, отдавна от европейската индустрия. И ние трябва да вървим напред, напред. Не трябва да смятаме, че тези пирати са честни, транзитно прекарвайки стоката си през Европа. те, кой може да е сигурен, че тези стоки няма да бъдат спрени в Европейския съюз? Това е отлична възможност. И дори да преминават само през съюза, както каза господин Шнайдер, това става с благословията на Европейския съюз. Това са стоки, които излизат от ЕС. Трябва да има добро предложение в тази насока, а няма. Всичко, което върви в посока на споделяне на информация, е добре дошло. Предложението е отлично. Тук в Брюксел на ниво Европейска комисия цялата информация, която може да бъде събрана от всички държави и членки, трябва да бъде събрана и да се изгради истинска картина. В Германия, например, се казва, това е малка простъпка, никой не се интересува от нея. Всъщност, обаче, както всички чухме многократно, става дума за организирана престъпност. И не може да, да, да бъдем наивни и да оставяме нещата да се оставят да текат, както са текли до сега. Трябва да предприемаме действия. Нашето благополучие зависи от иновациите. И ако не се спазват иновациите, не се защитават правата, а те трябва да се защитават, няма да има иновации и един ден благополучието, економическото положение в Европа ще остане в миналото. Нека предприемем действия. Моля евродепутатите да предприемат действия и да прокарат този дневен ред, защото той наистина чакан отдавна. Много се радвам, че за първи път имам възможност да говоря пряко пред вас и да ви призова да предприемете действия. Благодаря. А сега господин Шлотерер. Um, Благодаря. Какво сме открили в законодателството като вратички и как можем да се борим най-ефикасно срещу корупцията? Ами да вземем, например, ако в обществения сектор първо трябва да направим съответния анализ и да видим къде е, е, има неуредени неща, кое функционира зле. Например, лошо, е опис... лошо са описани условията, при които може да се яви дадено лице е, да кандидатства за е, обществена поръчка, как да се подготвят офертите, как точно върви процедурата за възлагане. Няма, юридически не са регламентирани редица аспекти. Не се разбират много ясно какви са точно условията, какво трябва да бъде качеството на офертите, какви са дали трябва да са економически издържани, да са устойчиви, да, да, да са трайни. И по този начин при възлагането на обществени поръчки в България се остава много голямо поле за интерпретация. Процедурата може да бъде повлияна от посредници, Създават се много комисии, които всъщност нямат и реалните правомощия за да оценяват оферентите. Няма някаква единна задължителна процедура. Няма също така правила, съгласно които, примерно, членовете на тази комисия да бъдат независими. Ето това са някои примери, които ми идват на ум. надзорните органи не могат да се намесват по времето на възлагането на обществена поръчка. Те трябва да работят превен... превентивно, т.е. предварително да от, определят ред мерки, които смятат да приложат. Ние е, разгледахме 600 е, случая на е, взлагане на обществени поръчки и там вече в самите документи открихме ред на изправни елементи. Тоест, още в самото начало, още в, самата, сам, в самото начало на процедурата, още преди да е възникнала корупционната практика, вече съществуват зададени условия тя да се е, появи. А що се отнася до вратите в европейските директиви? Е, всъщност, е, нормите се транспонират националното законодателство. И, и всъщност в някои държави членки като в България, например, се констатират най-голям брой нередности, което се дължи на неточното определение държавна поръчка. В много от случаите нямаме и точно квалифицирано деянието корупция, друг вид отклонение. Комисията за защита на конкуренцията не реагира на а, такива м, сигнали за корупция. И много често пропуските не се откриват или не се признават. И това е ясен белег, че все още трябва, има много да се направи. Що се отнася до хармонизирането на законодателството в България с европейското, мога да ви кажа, че тълкуването на националното законодателство много често е обратно на това, което е, е, прави Европейския съд. Защо е така? Защото просто има различен подход. Европейския съд има един начин на тълкуване, докато в някои държави членки това е нещо като тълкуването е нещо като теология. А, а, много често откриваме и елементи от европейското законодателство, които не са отчетени в българското законодателство. А, много често и при, при превода на някои норми са се постигнали някои разминавания. Трябва да се помисли върху това. А по отношение на административните разходи, е, си дадат сметка, че има пряка връзка между корупцията и административните разходи. Страните, където има най-висока корупция, прилагат най-високите административни разходи при а, тръжните процедури и възлагането на обществени поръчки. Има пряка връзка между двете. И ако не бъдат намалени административните разходи, вероятно риска за корупция ще остане твърде висок. Говори, сега се говори за електронно възлагане на обществени поръчки, и за възможности то да ограничи корупционната практика. Но а, а, аз не мисля, че това е така, защото ще се въведе електронно възлагане, тогава бюрокрацията ще се цифровизира, да кажем така, но няма да, това няма да намали корупцията. Между другото и самата процедура в България е устаряла. Комисиите разглеждат е, офертите, много често а, е, членовете им са назначени на шурубаджанашки принцип, но веднъж след като се конституира комисията, тя и дори няма реални правомощия и това се отразява на целия, цялата възможност за реформиране на системата и върху е, конкурентоспособността й. Сега е, имаше и, и въпрос как е, стават нещата на практика. На практика се опитваме всъщност да вкараме в България добра практика от, друго, от други страни, но отчитаме, разбира се, и е, това, че рамковите условията са различни, защото много често добра практика може да не сработи в България. Е, затова е много важно първо да се посочат слабостите на място в страната, да се направи необходимия анализ, да се посочат проблемите, за да може мерките да се приспособят към българската действителност. Благодаря. И сега имате само една минута, господин Штил. Съвсем накратко искам да направя да дам отговор на колегата депутат Нютан Дън относно Съединените щати. И аз знам, разни неща за щатите и за много успешната борба с фалшифицираните стоки там. Например, една дама, Виктория Еспинал, която координира голям брой дейности и в техният център, IPR център, се събират информации от различни министерства в Съединените щати. И ако се опитаме да приложим това в Европа, мисля, че вече направихме стъпка напред с създаването на тази обсерватория за, в Аликанте, относно, за която действа съвместно с Агенцията по вътрешния пазар в Аликанте. И трябва да изградим други подобни координационни функции там – и да увеличим компетенциите на тези органи за бъдеще. Така че, за, като за начало, вече имаме добра стъпка в правилната посока. Благодаря, господин Штил, казва председателката. Уважаеми господа, благодаря за вашето участие. А, господин Дън, нямаме време за повече въпроси. Не, да, дамата зад него. Да, да, Нямаме време. За съжаление, нямаме време. Господин Дън, искате думата ли? Само минута. Моля ви, нямаме време за повече. Добре, благодаря. Доколкото знам, имаме преводачи за още половин час. Господин Штил каза, че членовете на, превод... на парламента са предприели вече мерки. Но какви ще са те? Добре. Сега, надяваме се по-късно тази година да кажем на комисията какво да прави. Но това са идеи по които работим. Те, те не са... Тоест, ние даваме идеи, но нямаме никакви възможности да, да ги наложим. Комисията, надявам се, че ще ни послуша. Комисаря Барние беше тук, мисля, че се съгласи. И после, евентуално, комисарите могат да предложат законодателство. И единствените, които могат да предприемат нещо, са държавите членки. Тук се връщаме към канцлера Меркел. А ако 27-те не приемат мерки, нищо няма да се случи. Тоест, ние можем да си предлагаме, но националните лидери трябва да го направят, да го приемат. И пак се връщам на канцлера Меркел. Вашият проблем с интелектуалната собственост е много сериозен. Аз съм, говор... съм работил по тези теми. Мога да ви кажа, че всяка една индустрия, без значение в каква област е, има абсолютно същия проблем, но просто не искат да говорят, защото се страхуват, че а, публиката, обществеността ще си каже, о, по-добре да не купувам този продукт, защото има много фалшификати. Вижте, всичко се фалшифицира. Всички индустрии в Европа имат същия проблем, но всички си мълчат, защото ги е страх. Това, което мога да предложа, Вярно, разбирам, че нямате телефонния номер на госпожа Меркел. Мисля, че никой в тази сграда го, не го има. Но, все пак, нека а, немската индустрия да събере информация от всички сектори и да изгради картината за Германия. Мисля, че картината ще бъде достатъчно потрясаваща. И като отидете пред членовете на Бундестага или пред министрите, кажете им, ето дайте тази картина на госпожа Меркел. И а, тя ще я научи. И мисля, че ще бъд, данните ще бъдат много шокиращи. Но нека да направим същото в Обединеното кралство. Важното е да се вземат мерки на национално ниво, защото ако всички индустрии продължават да си мълчат, нищо няма да се случи. Колеги, има друго заседание с докладчиците в сянка. господиня Колино, Господин Колино не е тук. Само минута. Давам думата на господин Шнайдер. Благодаря. Казах го по-рано. Прави се опит от обсерваторията и патентната служба да се измери в цифри положителното въздействие на ПИС колко работни места се създават, каква е възвръщамостта от тях, поради това, че е много трудно да се измери отрицателното въздействие. Има някаква статистика, но, но това е само върха на айсберга. Така че има инициативи по-настоящем, но е много важно. И, и, както казах, Европейската обсерватория може би е прави първата стъпка в правилната посока. Тя ще ни даде някакви цифри, ще говори с потребителите и така нататък но това е само първа стъпка. Има много други. Ако искаме в Европа нашата конкурентоспособност да остане, а тя се основава на научно-изследователска дейност, която се основава на такива права. Благодаря. Колеги, следващото заседание на нашата комисия. 17 юни 2013 от 3 часа до 6.30. Това заседание ще първо ще се потвърждава. След това другите заседания 18 юни 2013 от 9 до 12.30 и от 3 до 6.30. Това е по 18 юни. Благодаря ви още веднъж. До виждане.